обвинения срещу всичките задържани с цел провеждане на справедлив съдебен процес без забавене. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаема госпожо Даманаки. Имаме 6 предложения за резолюция. Така приключваме дебата. Гласуването ще бъде след няколко минути. И така стигаме до гласуването. 6 предложения за резолюции. Резолюцията за Бангладеш. Да. Е... Госпожа Лохмилер? Да. Само една корекция по фактите преди да гласуваме. По точка Й, латинско, 2001-2005 е, година се споменават е, като избори. Имайте предвид, че през 2005 не е имало избори, така че моля да отпадне 2005 година. Разбрахте ли? Съгласни ли сте? Има ли възражения? Не, добре. Под точка И от ще го обозначим. За. Против въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 13. Изменение 1 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Госпожа Стайн. Моята карта за гласуване е чисто нова, но не работи. Искам да кажа, че гласувам за и гласувам за окончателния текст. Е, съжалявам, нямам възможност да получа нова карта. Тя не работи и тук, и на съседната. Вероятно сутринта гласувах с предишната си карта. Тоест, е, работещата ви карта е някъде другата, така ли? Сигурно за това не работи тази. Добре, с това приключваме гласуването. Може ли вече да приключим с гласуването? Отхвърля се. Госпожа Тайн заяви вота си. С което минаваме към изменение йод за против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателния текст с измененията. По именно гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега резолюциите по положението на малцинствените групи иракски тюркмени. Пет групи подават съвместна резолюция. Шести параграф, моля. За, против, въздържали се. Приема се. Седем за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Изменение 2 за. Против. Нека да проверим. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Б в две части. Едно за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до окончателното гласуване по целия текст с измененията. По именно гласуване, електронно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването един въздържал се, всички останали са единодушни. Приема се. И следващата резолюция, случаят на Арафат Джарадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори. Първо резолюцията на НП. Тук гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Равен брой гласове за и против. Сега съвместна резолюция от 4 групи. Пети параграф. Първа част за против, въздържали се. Приема се. Втора част за против, ще трябва да проверим много близки са вотовете. Гласувахте ли всички? Край на електронното гласуване. Приема се. От оригиналния текст, точка 8, по първата част за, против, Въздържали се приема се по втората за. Против. И тук трябва да направим електронна проверка. Заповядайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се по третата част. За. Против. Въздържали се. Същото мнозинство приема се. Проверка по третата част. Третата част на осма точка електронна проверка. Моля, заповядайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Едно по-голямо мнозинство. Десета точка. За, против, въздържали се, приема се по втората част. За, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 11 точка от оригиналния текст. Кой е за? Против. И тук ще направим проверка. Гласувайте, моля, по 11 точка от оригиналния текст. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към последния вод с приятите изменения. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Тридесет и два гласа за, 29 гласа против. Приема се. С това приключваме пленарното заседание. Протоколите от заседанието ще бъдат на разположение на следващото заседание. И ако няма възражения,